Мас. Имко 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 15 за против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме по имко 15. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за, 28 против. Отхвърля се. Изменение 26 за. Против въздържали се, приема се. Имко 18 за. Имко 18, повтарям. Кой е за? значи, стигнахме до Имко 18. Жоли Гелинг от, от тегли, но Имко не е оттеглил изменението. А, така че за, против, да, разбрах, разбрах, отхвърля се. М Изменение 39, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 36 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 Докладчикът е отеглил изменението, но други са го внесли отново и имаме разделно гласуване в случая. Гласуваме по първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме по втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се но нека да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по втора част. Край на гласуването. Както казах, отхвърля се. Изменение 37 Бил Нютон Дан. Кой е за? Против? Значи, гласуваме по първата част на изменение 37. Повтарям, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? Въздържали се? Приема се. Значи електронно гласуване по втора част, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Neunundzwanzig. Wir machen weiter bei Amendment 29, Schlüter. Даваме с е, изменение 29, Шлютер Ейкаут. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Идентично 10, 30, 33. Идентични. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение 34 отпада. Малко е сложно гласуването, защото трябва да видим кои изменения отпадат. И за това сега продължаваме с 35. Аза за Вестлунд, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. А. Значи, нека да проверим, че с електронно гласуване по е, изменение 35 гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Имко 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1, имко 1, имко 1, за, против, въздържали се, отхвърля се 12, за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с съображение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 4 за. Против? Въздържали се? Приема се. 16. Е, гласуваме по втора част на имко 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. И изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение едно за против. Въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение Две и имко шест идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Три. за. Против? Въздържали се? Приема се. 21. Изменение 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Докладчикът иска да гласуваме по оригиналния текст на заглавието. Имаме две гласувания. Първата част включва гласуване по понятието household, а втората част по лаундри. Докладчикът иска да вземе думата, моля. Наименованието на регламента. Предлагам да променим предложението на комисията на първо предложение. Все още предстоят няколко етапа. Постигнахме съгласие, че заглавието ще се промени автоматично, за да отрази крайния резултат а не да гласуваме промени в наименованието на този етап. Нека да гласуваме. Който е против, може да гласува против. Първо гласуваме по думата household, включена в заглавието. Berichterstatter hat seinen Antrag zurückgezogen. Der Rapporteur no longer wants us to vote on it, right? Also, Berichterstatter Докладчикът не иска да гласуваме. Добре. Бил Нютон, ако обичаш, ще веднъж вземи думата, за да поясниш. In this vote, we've... По време на това гласуване ние променяме предложението на комисията и наименованието трябва да се промени. Можем да го променим сега, но тъй като предстоят още няколко етапа е, в съвета и така нататък, аз предлагам да оставим наименованието, за да отрази резултата, а не да го променяме на различните етапи. Секретарията ще го промени автоматично, когато знаем как точно, какво точно трябва да гласи окончателното наименование. Значи няма да гласуваме, така ли? Автоматично напасване ще има на заглавието, няма да се гласува. Добре, сега пристъпваме към гласуване по целия доклад. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 51 за, 8 против, 1, 1 въздържал се. И след това по законодателната резолюция, е, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 48 за, 8 против, няма въздържали се. Поздравявам докладчика Бил Нютандан. Още веднъж сърдечни поздравления във връзка с а, намаляването на фосфатите в а, околната среда и водите, в частност. Точка 11 от дневния ред. Цялостен подход към антропогенните емисии на газове, различни от въглероден диоксид, които оказват въздействие върху климата. Това е предложение за резолюция, по-скоро проект за резолюция, след устно запитване от страна на Рихард Зебер и Теодорос Скилакакис. Имате списъка за гласуване. Започваме. Изменение 7 на Рована Пламп. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5Б, Бас Айкот, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8, също Айкот, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 Ореста Роси. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 11. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 12. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображения. Изменение 1. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. И пристъпваме към окончателно гласуване, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. 57 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравявам инициаторите Рихард Зебър и Теодорос Лакакис. Виждате, че нещата върват добре, дори и когато има хора от различни политически групи. Има ли още гласувания? Не. Това бяха гласуванията. Благодаря ви за участието. Преминаваме сега към точка 12 от дневния ред. Докладчикът обаче още най е в залата, поради което ще прескочим тази точка. Не. Всъщност ние ще разгледаме тази точка, но с докладчиците в сянка. Става дума за нашето становище по Европейския семестър за координация на економическите политики. Краченцо Ривелини, докладчикът се очаква да дойде. Бих предложил, докато дойде, да помолим докладчиците в сянка да вземат думата. Крито Марсенис е първият който получава думата. Още веднъж темата Европейския семестър и всички, които не желаят повече да участват в заседанието, е, ги приканвам най-учтиво да водят разговорите си навън, за да има все пак някаква тишина в залата. И не можем да се чуваме. Мисля, че можем да започнем крито на Сенис европейският семестър. Much, благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за интересния доклад, интересните доводи. В моята страна преживява економическа криза. И това е, засяга е, цяла Европа, засяга нашите достижения пред последните 60 години. И очевидно е, че трябва да вървим напред, за да се справим с кризата. Трябва да сме в състояние да финансираме развитието в цяла Европа и да можем да заемаме пари на разумни, при разумни условия. Всичко това има отношение към темата, която обсъждаме, а именно координацията на економическите политики. И то не институционна координация. но тя не притежава тази координация економическа легитимност и за да има такава, както се посочи в економическата комисия, парламента трябва да участва по-активно. Трябва да подчертая, че въпросите на околната среда изобщо липсват е, в този дебат. Ако тази европейска политика се прилага правилно, може би ще постигнем целите, към които се стремим. Но сега очакваме доклад за това докъде е стигнала работата по програмата 2020. Имаме доклад за заетостта, економически доклад, но нямаме доклад за състоянието на околната среда. В нашата комисия не един път сме обсъждали какво ключово значение за нашата економика, за нашата конкурентоспособност е има околната среда. Знаем, че Китай инвестира огромни суми. Други страни също инвестират е, големи суми. Ако ние не знаем докъде сме стигнали в работата си по целите на околната среда, няма да можем да постигнем и другите цели, които сме формулирали и към които се стремим. Значи трябва да се е, включат четирите е, анекса, за които става дума, включително анексът за устойчивостта. Благодаря. Благодаря на Критон Арсенис. Гербранди сега от името на групата на либералите. докладчика Цянка. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Благодаря за приноса на докладчика и на преждеговоривше, с когато съм напълно съгласен. The Economic Affairs Committee is dealing with the European uh, semester. I think we когато обсъждаме европейският семестър и координация на економическите политики, трябва да отчитаме, че устойчивостта не се отнася само до спасяването на планетата, но и до спасяването на нашата економика. И нашата комисия се занимава с устойчивостта, Комисията по економическите въпроси трябва не по-малко да бъде ангажирана с въпросите на околната среда. И за това дълбоко вярвам, че когато обсъждаме европейският семестър, трябва специално внимание да обърнем на устойчивостта на развитието. Трябва да направим по-решителни крачки към едно устойчиво общество с помощта на европейският семестър. Знам, че е, мястото отредено за проекта не е било достатъчно, затова внасям някои изменения за ефективното използване на ресурсите, например. В ежедневната преса може да прочетете колко важно е ефективността за използване на ресурсите. Покачват се цените на храните, цените на други суровини. Единственият начин да вървим напред е да използваме по-ефективно разполагаемите ресурси и то не само по економически причини. Това първо. Второ, енергийната ефективност. Все още твърде бавно напредваме по, към по-голяма енергийна ефективност и за това тук също правя предложение за изменения, като се надявам, че Комисията по економическите въпроси ще приеме колкото може по-голяма част от нашите предложения, свързани с устойчивостта и енергийната ефективност. Благодаря. Благодаря. Нашия докладчик вече е в залата. Давам му веднага думата. Господин Ривелини, става дума за вашия доклад за европейския семестър. Моля. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че закъснях, но съм председател на делегацията за връзки с Китай и, за съжаление, не мога да бъда на две места едновременно. Бих искал да предложа на Комисията по околна среда да включим в проекта за резолюция, който ще бъде прият, следната точка. Първо, ефективността на ресурсите и енергийната ефективност са според нас от основно значение не само за устойчивия растеж, но и в е, усилията за преодоляване на промените в е, климата. Това следователно са основни елементи на конкурентоспособността. Вторият елемент, който смятам, че трябва да залегне в резолюцията, е, че прогнозите, направени наскоро от комисията, говорят за това, че Европейския съюз едва ли ще постигне целта за 20%, по всяка вероятност ще постигне само 10%. Следователно, енергийната ефективност едва ли ще бъде цел, която ще постигнем това може да доведе до намаляване на растежа в много региони, както и до пропуснати възможности за създаване на нови работни места. Разбира се, има значителен потенциал за намаляване на потреблението, особено в енергоемки сектори, като строителството, транспорта и промишлеността. Четвърто предложение – мисля, че трябва отчетем новият план за енергийна ефективност от 2011 година, прият от комисията. Бихме предложили обаче допълнителни по-ограничителни мерки. Пето предложение, следователно, да призовем Европейската комисия незабавно да предложи национални задължителни цели за емисиите на национално ниво, които отчитат отправната точка на съответната държава членка, економическите резултати и мерките, които вече са приели. Шеста препоръка. Европейският семестър за предварителна координация на економическата политика следва да отразява координацията на усилията за насърчаване на екологосъобразна и екологоустойчива економика. По-нататък призоваваме Европейската комисия да включи във всички годишни анализи на растежа конкретен доклад за показателите на екологичното и економическо счетоводство. Ето това са предложенията, които аз отправям, оставям на парламентарната комисия да реши. Благодаря, господин Ривелини, за тази проекторезолюция. Действително, нашата комисия трябва да държи на това да има не само чисто економически аспекти при разглеждането на тази тема, но и екологични аспекти когато става дума за бюджетите в държавите членки и точно точка 7 е свързана с един законодателен акт, който приехме в Страсбург Environmental Account. Става дума за разходите, които се правят всяка година за екологични мерки, енергийна ефективност, опазване на водите и други екологични мерки. И е важно в европейския семестър да бъдат взети предвид и тези компоненти. Е, докладчиците в Сянка вече взеха думата. Представителят на комисията не присъства тук и по тази причина нека да благодарим на докладчика за този е, доклад е, и е, срокът за внасяне на изменения е 20 юни и пожелавам на докладчика успех при преговорите с Китай. Разкажете на китайците какво правим тук. Особено, когато става дума за е, екология, би било интересно да се научи какво точно прави Китай в тази област. Господин председател, с ваше позволение, няма съмнение, че трябва да кажем пределно и ясно на китайците какво, през какъв е, какво е въздействието на околната среда мисля обаче, че отношенията с Китай са не по-малко важни. И така, по отношение на опазването на климата, Европа успя да постигне много със своя пакет за опазване на климата и сме любопитни да видим какви стъпки ще предприеме Китай. Очевидно е, че имаме нужда от участието на Китай в усилията за търговия с емисии. Имаме нужда и от нейната отвореност по отношение на въздушния транспорт и морския транспорт. Обсъдихме този въпрос на заседанието на координаторите тази сутрин. Ние ще поканим комисията на следващото заседание, за да обсъдим трудностите, в това число и трудностите с Китай в областта на въздушния транспорт и как да привлечем китайските авиокомпании в търговията с емисии. Очевидно не искаме политика на заплахи. Говорих малко по-дълго, защото за следващата точка ни е необходим представител на комисията. Става дума за безвъзмезно даряване на кръв. Е, ще трябва да изчакаме още една-две минути, докато дойде представителят на комисията. Ако някой от комисията иска да направи някакви коментари, добре, ако не, аз е, мога да представя информация от заседанието на координаторите. Ще изготвим два доклада по собствена инициатива – за оценката на шестата екологична програма и перспективите за седма екологична програма. Тук, разбира се, комисията трябва да изготви доклад. Другата тема е биоразнообразието, стратегията на Европейския съюз в тази сфера. За това също има доклад. След това имаме две делегации в началото на септември. Едната е, в Европейската екологична агенция в Копенхаген, а другата ECDC Стокхолм. Аз е, мога да кажа на колегите, че е НП и Зелените при делегацията за Стокхолм са помолени да посочат свои представители в тази делегация – по време на пленарно заседание ще внесем устен въпрос с резолюция по следващата среща на върха Реа плюс 20 в Бразилия. Комисията през есента ще установи позицията на Европейския съюз, а парламентът трябва да даде своя принос под формата на резолюция. Ние ще отидем и в Лондон. Ема, последващата седмица. Ема, има нов изпълнителен директор и по-скоро по те търсиха такъв и скоро го намериха. Имаше доста кандидати и новият изпълнителен директор се нарича Гидорази от Италия. Той е ръководил медицинската институция там и на 13 юли след обед ние ще проведем изслушване с господин Рази. Ще изслушаме неговите планове, също така и концепцията му за дейността на ЕМА и след това ние ще трябва да изготвим оценка. говорихме за трудностите, с ЕТС в въздушното движение. Там имаше наистина заплахи. Тази сутрин казахме на колегата Торн, че някои страни в света – все още мисля, че в Европейския съюз трябва да се вземе решение по това, но от 2009 година има вече законодателен акт, така че няма какво повече да се дискутира. Факта, е, че има ЕТЕС за въздушния транспорт и ние като комисия и като парламент ще подкрепим комисията в преговорите с САЩ и с авиокомпаниите, също така и в преговорите с Китай – и авиокомпаниите му, само две от по-известните страни назовах сега. Една тема искам да спомена все пак. Обръщам се към тези, които са тук, а не към отсъстващите. Тази комисия взе решение за четири изслушвания, обаче, що се отнася до присъствието на тези изслушвания, има още много какво да се желае следващата седмица след обяд. Е, темата ще бъде опазване на околната среда в Балтийско море. Би било желателно да се присъства не само на заседанията на комисията, но и на изслушванията, които провеждаме. Имаше петиция, още не сме взели решение по нея. Петицията е за лошото хранене в Европейския съюз. Със сигурност темата е много важна, много голяма. Обилно хранене и лошо хранене ще трябва да видим каква ще бъде нашата официална позиция тук в комисията по тази петиция. След това ще помолим комисията да изпрати свой представител в нашата комисия по темата облъчване от е, мобилни телефони и възможната опасност от е, причиняване на рак е, от страна на мобилните телефони. Това ще бъде тема на едно от следващите ни заседания. Друга тема – как да се отнасяме с проваленият опит за регламент Novel Food. Тук ще напиша писма на комисар Дали, за да получа информация кога комисията ще излезе с нова законодателна инициатива. Накрая имаше консенсус – обаче ставаше дума за е, клониране и тук вече настъпиха много спорни моменти. По време на пленарно заседание представителя на комисията каза, че става дума за две инициативи. Едната е за нова плута, а другата за клонирането. Е, разбира се, е, това не може да се отлага до безкрайност, е, защото Междувременно възникнаха много факти, свързани с вноса на семени ембриони и потомство на животни от клониран материал и тази тема наистина трябва да се разгледа, да не се отлага. Достатъчно дълго говорих Колегата Шнелер има един коментар е, и е, представителя на комисията вече е тук. Е, по последната точка искам да кажа нещо. Искам по-скоро да отправя молба в писмото, което ще напишете, да окажете, че въпреки това, точката по която всички сме съгласни за новите храни, трябва да бъде прията възможно най-бързо. Имаме въпроси е, за нанотехнологиите, които трябва да разглеждаме и на мен никак не ми се иска отново да бъда свидетел на популистски акции, защото е, липсва съответно законодателство в тази сфера. Със сигурност е важно това, което каза председателя, че и двете теми трябва да бъдат разгледани на време, но ако не е възможно, нека поне едната от тях е, да е, получи решение. Не можем да чакаме две години години виждам, че при нановите, нанотехнологиите има някаква връзка с хранителните продукти, така че трябва да реагираме бързо. При клонирането на животни, уважаеми колеги, мисля, че трябва съвсем сериозно да ревизираме нашата позиция. В последно време се информирах и мога да кажа, че ние се движим в едно пространство, което не е съвсем свързано с реалността и е, ние не можем чрез законодателни е, актове да е, спираме това, което се прави в генетиката, защото много често държавите членки имат по-строги разпоредби и трябва да се обединим около позиция. Е, благодаря, колега Шнелхарт. Е, ние дискутирахме по това. Докладчикът желаеше е, доклад по собствена инициатива, който съдържа призив към комисията за законодателно предложение. Това е възможност която се предвижда в Лисабонския договор. Други комисии вече са използвали този инструмент. Става дума за е, член 225 от Лисабонския договор, тъй като има, както казах, процедура, е добре да помолим комисията да представи своето становище, а по другата част ние бихме могли да започнем инициатива. Господин Зеверс, аз смятам, че при клонирането трябва да премислим позицията си, защото не е много свързана с реалността. Трябва да стигнем до определен резултат. Аз смятам, че след като се информирах доста подробно, като че ли нещата в много сфери са доста така строго издържани. След като старото предложение се провали, казва председателят, комисията трябва да излезе с ново предложение. Ще работим по него и след това Ще видим съветът доколко ще се съгласи, доколко не. Все пак това са представители на 27 държави членки и вече в парламента ще се види дали ще има втори провал или ще се обединим около компромис, който да въведе е, съответен законодателен акт в Европейския съюз, защото до сега нямаме такъв. Мисля, че сега Разбрахме всички за какво става дума. Ще ви знаем вече какво ще последва след лятната почивка. И сега стигаме до точка 13. Темата е, е доброволно и безвъзмезно даряване на кръв и кръвни съставки и какви процедури се предвиждат за това. Виждам, че всички кръводарители са в залата. Много малко са обаче, трябва да бъдат много повече, както знаете. Е, съвсем актуално при епидемията с Ешерихия е. коли. В моята страна имаше е, апел на болниците към кръводаряване, защото разполагат с малко кръв, то по-скоро с недостатъчно. И тук ние помолихме комисията да докладва какво е актуалното състояние. При нас Присъства господин Хатиману от е, генерална дирекция Санко и Штефан от Шпигъл. Значи имаме а, е, двама компетентни специалисти. Моля да ни въведете в темата. You, Благодаря, господин председател. Аз изпълнявам, съм изпълняващ длъжността ръководител на звено в Европейската комисия, звено, което се занимава с въпросите на кръводаряването, донорство на органи. Моя колега е от комисията, той не е журналист. много навременно, навременно е да водим този дебат, защото вчера беше ден на кръводаряването, организиран от СЗО. Проведоха се много инициативи за пропагандиране на кръводаряването. Второ, както знаете, от няколко месеца насам, вече преди няколко месеца, комисията публикува доклад за доброволното и безвъзмезно кръводаряване. И сега накратко ще ви представим темата. След това ще кажем няколко думи за това, което предстои да се прави в тази област. Нека най-напред си припомним какво става, имаме предвид, когато говорим за доброволно и безвъзмезно кръводаряване. Общо прият принцип е, че кръводаряването трябва да се основава на принципа на солидарност, а не да се прави за печалба. Това е а, залегнало в а, директивата за кръводаряването. Има и дефиниция на съвета на Европа, че да кръводаряването трябва да става доброволно, без заплащане, било в натура, било в кеш, било с каквото и да е друго възнаграждение. Разбира се, може да има някакви малки стимулиращи подаръци, дават се на кръводарителите да похапнат, спомени и така нататък. Това е въпрос, на който ние се спираме и анализираме в нашия доклад. По какъв начин може да се поощрят кръводарителите, които доброволно и безвъзмезно даряват кръв? Важно е да се посочи какъв е правният контекст. Принципа на доброволното безвъзмезно кръводаряване не е задължителен за страните членки. Съгласно директивата, страните членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да поощряват доброволно и безвъзмезно кръводаряване. Тоест, в директивата не се посочва, че това е правно обвързващо задължение. Има и задължение за комисията да докладва за резултатите. А, и първият доклад вече беше публикуван през 2006 година, защото директивата е от 2002. И в този първи доклад Европейската комисия идентифицира, посочи нуждата от обмена на опит във връзка с кръводаряването. От тогава комисията възложи няколко изследвания. Представяме резултатите на първото от тях тук, така наречения проект Домейн – Това е един компендиум от най-добрите практики във връзка с управлението на кръводаряването. Всичко започва с набирането на донори. Описва се описват се начините за поощряване на донорството. Чрез листовки, рекламни програми дори социален маркетинг. Втори въпрос е, когато един път са привлечени донорите, как да бъдат задържани, т.е. те да дават кръв редовно. Това става дума за най-добрият опит в това отношение, на който този доклад е посветен. Има и друг доклад, подготвен от комисията за оптимално използване на дарената кръв. И по отношение на втория доклад, който ние неодавна публикувахме, ще кажа следното. В него не се разглеждат резултатите от проектите, които току-що споменах. този анализ сега, сега сме отложили. Но от друга страна разглеждаме въпроса доколко широко се използват най-добрите практики в 27-те страни членки, плюс Харват, Харватска и Норвегия. Има 40 области, за в които включихме въпроси във въпросника. Имат ли законодателни изисквания? Какви стимули използват, за да насърчат кръводаряването? Как организират събирането и предоставянето на кръв и кръвни съставки? Докладът описва как са решени тези въпроси в различните страни. почти всички страни членки имат прияти законодателни актове във връзка с, с, с кръводаряването. В 15 от страните има прияти и санкции. Наред с това, Използват се и стимули за поощряване на кръводаряването. Стимули, чрез които се поощряват донорите. И тези стимули са изброени в таблицата, която е пред вас. Казах, малки а, спомени, подаръци, а, възстановяване на пътните разходи, е, безплатна медицинска, медицински, медицински прегледи и други подобни. Е, има и мерки за пропагандиране на кръводаряването, повишаване на осведомеността на широката общественост по отношение на кръводаряването, други мерки на национално равнище. Пак ще кажа, важно е не само набирането на донори, но и тяхното задържане, за да станат те редовни кръводарители. Докладът споменава и това как се организира събирането на кръвта и след това предоставянето и на онези, които се нуждаят от нея, от медицинските заведения. Споменава се и ролята на съветът на Европа, който е, е, има много важна функция в е, контекста на кръводаряването. Това е така една има група, която на европейско равнище се занимава с организиране на научните изследвания в тази област и управление на цялата дейност, свързана с кръводаряването. Работим в тясно сътрудничество с съвета на Европа. В момента се провежда изследване е, върху е, това как е, си взаимодействат донорството, управлението на донорите, управлението на предоставянето на кръвта и други подобни въпроси. Организирахме среща през май, след публикуването на доклада, и там е, се проведе оживена дискусия е, по повод на доклада и резултатите от неодавнашните проучвания. Стигнахме до заключение, че не са необходими по-нататъчни законодателни мерки на ниво Европейски съюз във връзка с доброволното и безвъзмезно кръводаряване. С други думи, съществуващото законодателство добре отразява възгледите, които преобладават в момента в Европейския съюз относно регулирането на доброволното и безвъзмезно кръводаряване. Ще продължим да работим координирано с е, Съвета на Европа. Очакваме те редовно да уведомяват нашите компетентни власти за всичко ново в тази област. Следващият ни доклад ще бъде оповестен в края, преди края на 2013. Благодаря. Това беше една добра уводна информация към дебата, който ще проведем. Иска ли някой думата или първо вашия колега да каже нещо? Не? Тук бяха посочени някои елементи, които са много важни. Наблюдавам има в собствената си страна, че младото поколение проявява по-малък интерес към кръводаряването, отколкото по-възрастното поколение. Този проблем вече е идентифициран и в други страни и е, трябва да се направи нещо, за да могат и младите хора да бъдат е, мотивирани към кръводаряване. Защото когато не разполагаме с е, кръв, това би създало огромен проблем в здравеопазването. Има някои изказвания. Господин Миколашек. Ďakujem, pán Благодаря, Драги колеги, гости от комисията, искам само да кажа, че доброволното кръводаряване е много навременна тема. Много е положително това, че обсъждаме въпроса днес, тъй като има проблем с кръводаряването. Младите хора просто не са подготвени да даряват кръв от туристични съображения. Мисля, че това е свързано с по-общия въпрос на средата, която съществува в отделните държави членки. Аз мисля, че самите държави членки трябва да организират кампании насочени към младите. Ясно е, че, млади, че възрастните постепенно ще отмрат. Нуждата от кръв обаче няма да изчезне. Системата на здравеопазване има нужда от кръв. Често възникват трудни ситуации, като епидемията в Гърция. Искам да използвам тази възможност да ви благодаря за доклада. И мисля, че ние трябва да спрем вниманието си на дейности, за насърчаване на доброволното кръводаряване. Много се радвам, че не се предвиждат финансови компенсации за кръводаряване. В противен случай ще, кръводаряването ще се превърне в бизнес и крайният резултат ще бъде, че кръв. Кръв ще могат да си купят само онези, които могат да си го позволят. Благодаря. Госпожа Гростет. Благодаря. Напълно съм съгласна с казаното от колегата Миколашич. Да, има информационни кампании, но те не са достатъчни. Обяснено ни беше, че законодателството е добро. Да, помня дискусиите, които водихме, когато гласувахме директивата. Струва ми се обаче, че Е, но има потребност от убедителни и повтарящи се кампании в учебните заведения, университетите, младежките центрове. Необходимо е да накараме младите да осъзнаят проблема, тъй като е, в има едно поколение, за което кръводаряването е въпрос на гордост. Това е чувство, което трябва да се възроди. Един въпрос. Сигурни ли сме, че в всички държави членки няма а, изкушението да се купува кръв от трети страни? Разполагаме ли с достатъчен контрол? Вярно е, че е забранено, но има ли достатъчен контрол? Знаем, че става въпрос за сигурност. В момента, в който започнем да купуваме кръв, няма да имаме сигурност, тъй като няма да имаме същите изисквания към кръводарителите. Факта, че кръводаряването е безвъзмезно, означава, че кръводарителите са, са наблюдавани, контролирани. Ако един ден някой ня... започна да се купува кръв, няма ли да възникне трафик? И тук вече ще възникне проблема с сигурността. Сега, кръводаряването. Искам да обърна внимание на комисията. Кръводаряването е до някъде свързано с даряването на органи, но това са различни неща. Мисля, че в нашата комисия трябва да проведем дебат с Европейската комисия за това дали да запазим пъпната връв и кръвта от пъпната връв. В някои заведения те се събират в родилни отделения. Това се случва в Франция, но на, така, в малки мащаби. Знаем, че кръвта от пъпната връв е определен ресурс и може би има известна... Говори се за, за това, че тук има сериозен потенциал за бъдеще. Може би трябва да се създаде може би трябва да бъде задължително това да не се счита за медицински а, отпадък, а, а за важен а, ресурс. Може би малко се отклоних, но смятам, че въпросът си заслужава да бъде обсъден. Сега господин Шнелхарт има думата. Да, аз дори на френски разбрах какво ми се каза, господин председател. Уважаеми дами и господа, много е добре да се чуе е, изказване, в което се твърди, че е, законодателните актове, които сме приели, функционират добре и че сме на прав път. Обаче това, което се случи през последните месеци и през последните седмици, проблемите с Шерихия Коли в Германия, е, открихме, че има известен застой на този пазар. Как изглежда е, ситуацията при обмена на кръв между държавите членки? всъщност пазарът се урежда само между държавите членки или има и трансгранични възможности? Ако има такива, как се използват? Колко често е, се използват? И вторият въпрос е свързан с казаното от госпожа Гростет. Аз не съм съвсем сигурен дали е, ще има доставки от трети страни е, и може ли е, тук да се дадат някакви сведения или все пак ние ще останем на мнението, е, че това трябва да се прави само в е, така много е, спешни ситуации. Има такива, има и големи катастрофи, при които се изисква кръв и по-малките страни нямат е, много големи възможности. По-големите страни, е, от тях трябва да се изисква все пак някаква готовност да помогнат на малките страни. Благодаря, Линда Макеван. Подобен въпрос е, във връзка с сега възниква въпроса и за координацията между държавите членки. Знаете ли какво е положението в държавите членки? Дали има достатъчно, дали има недостиг? Председателят повдигна въпроса, ако възникне сериозна ситуация, Разполагаме ли с информация за това, че да речем във Франция има а, големи количества а, кръв на разположение, която, което може да бъде изпратено в Германия? Нещо подобно. Добре. А, и комисията ще ни даде а, отговори на поставените въпроси. Имаше поне четири въпроса. Един за младите е друг за трети страни. Един дали има координация между страните в случай на нещастен случай или авария. Преди да дам думата на нашите експерти, искам само да кажа, че всичко, което казах, за размяната на положителен опит. имат за цел в държавите членки да разполагат с достатъчни количества и да не се налага внос. И всичко, което се опитваме да постигнем с този проект е насочено към наличието на достатъчни количества. Разбира се, винаги има опасност, свързан с вноса, тъй като не може да се контролира дали кръвта е дарена от съображения за солидарност или пък а, за финансова облага. А, и това е един от централните елементи на нашата философия. Може би е, Стефан може да ни каже няколко, по, няколко думи по-конкретно по тези въпроси и по някои други. Както беше казано, целта на законодателството е да се насърчава наличието на достатъчно количества. Така че трябва да гледаме на кръвта и на кръводаряването като на местна национална дейност, така че кръвта, която се събира в една страна, се използва в, една страна, в тази страна. Разбира се, възникват кризни ситуации, като епидемията на шерихия коли, които изискват допълнителни количества. И е необходим контакт между националните органи за хематология този орган следи за потребностите. И това са органите, които са споменати в проектите. Ние обикновено, Ние се обръщаме към тях с въпрос дали има недостиг. Обикновено няма. В повечето случаи наличните количества съответстват на потребностите. При извънредни ситуации влизат в контакт с други страни и си обменят кръв. Следващия въпрос беше свързан с младите хора. Мисля, че това е тревога, която изпитват и националните органи. Може би сте видяли в изложението на, на моя колега, че има някои конкретни целеви групи студенти, военни, млади хора. Мисля, че ние трябва да изградим, да създадем една група кръводарители за кръвта от пъпната връв. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Да, водят се много дискусии, тъй като това е област, в която има богат потенциал, но в момента за потенциала за терапия не е толкова сериозен, но от гледна точка на изследванията можем да очакваме сериозен потенциал. В много страни тази дискусия се води а, а, и се обсъжда как да се организира за, собствено, за собствено ползване, за целите на солидарността. По-нататък. Мисля, че отговорих на основните въпроси, но ако съм пропуснал нещо, моля да ми напомните. Благодаря. Имам една кратък коментар във връзка с това, което току-що чухме. Искам да ви обърна вниманието към нещо, което и Франсуаз Гростет вече спомена. Ние сме група потати и посетихме един водещ институт в Лион, в Франция, Там Томас Айрин създаде един институт, който вече, чиято работа вече дава резултати. В използване на кръвта от пъпната връв, само клетки, so we have seen there, François... стволови клетки и други подобни съставки в лечението на определени заболявания. Искам да ви напомна за съществуването на този институт. Ние сме в контакт с него и с неговите представители и това е работа, която ние трябва да подкрепяме в Европейския парламент и в Европейския съюз изобщо. Благодаря. Yes, okay. So this was an information. Благодаря. Това беше информацията, която комисията ще вземе за сведение, че в Лион имаме вече един водещ научно-изследователски институт. И е, госпожо Гростет, е, той може да бъде полезен по много причини. Сега с това приключваме дебатите по този пункт. Благодарим на комисията. Благодаря, пожелавам ви успех. Заседанието вече е закрито. Следващото ни е заседание на 21 юни тук в Брюксел. Благодаря още веднъж. Закривам заседанието. Fantastic